комисия, групата на социалистите изиска госпожа Пройс да стане член на парламентарната на групата за връзки с парламентарната асамблея на страните от АКТБ. Имко прие препоръка да